Good morning. Um, Dobré ráno. Please can everybody who is still standing up take a seat, please. Добро утро, ако можете всички да заемете местата си. Thank you. Good morning, um, everybody. As you all know, Добро утро, здравейте! Както знаете, най-напред предстои а, съвместно заседание заедно с комисията Инта. Нека да ви съобщя, че имаме две точки на дневния ред. На първо място ще докладваме по преговорите и след това по гласуването. Ако някой няма нищо против, приемаме този дневен ред. Искам също да съобщя, че протокола от днешното заседание ще бъде наличен електронно. Ако не се появят никакви възражения, от страна на а, членовете на това съвместно заседание в рамките на една седмица, той ще се счита за одобрен. Както знаете, това заседание се излъчва по интернет и така. Първа точка – преговорите по вноса на движими културни ценности. Втория а, трилог – където, на който беше а, постигнато между институционално а, споразумение, се проведе на 12 декември в Страсбург. Сега ще чуем двамата докладчици, които ще ни кажат повече по въпроса. Първо госпожа Моска. Тя обаче явно още не е в залата. В такъв случай Даниел Далтън има думата. Благодаря, госпожо председател. Съвсем набързо ще се изкажа. Само искам да благодаря на всички докладчици в Сянка, на екипа, който ни помогна и на Алесия. Много е трудно, когато две комисии работят заедно. И в този случай беше доста предизвикателно, но работихме заедно добре. Трябва да благодарим също така и на австрийското председателство, което спомогна да достигнем до заключителната фаза сравнително бързо все още ще има доста работа, която ще предстои за да се приложи този документ на национално ниво. Ще има работа и за комисията, но все пак ние стигнахме до тук, което е добре. Благодаря на всички, които участваха. Благодаря, Дан. В такъв случай можем директно да преминем към гласуване. Гласуваме еднократно и електронно. Моля, гласувайте сега. Край на гласуването. Приема се с мнозинство от 46 гласа за. Поздравления за докладчиците. Okay, and so it means that with this we can close... Това означава, че съвместното ни заседание приключи. Благодаря много на колегите от комисията Инта, които присъстваха.